Is that that's on now? Yeah. <clears throat> If colleagues could... Колеги, ако колегите вземат местата си, ще можем да започнем след секунди. Благодаря. <clears throat>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 Председателствам настоящето заседание, защото очевидно аз съм най-дългосрочния депутат в тази комисия. В смисъл, от най-дълго време съм член на тази парламентарна комисия. Добре дошли на всички, както на призбраните, така и на новоизбраните депутати. Задачата на настоящо заседание е да учреди комисията и да избере бюрото, в което влизат един председател и четирима заместник-председатели, съобразно е, член 213 от вътрешния правилник на парламента. Сигурен съм, че е, сте запознати с е, вътрешния правилник. Препоръчам от все сърце да прочетете правилника и да се запознаете отблизо с него. Първо, пристъпваме пристъпваме към избора на нов председател. Когато той бъде избран, аз ще му отстъпя мястото си. Той ще продължи да председателства заседанието, а именно избора на четиримата заместник-председатели. Първата ми задача е да ви съобщя, е, че някои групи вече са изпратили е, до председателството на заседанието, че някои от пълноправните членове няма да могат да присъстват. Ще има заместници. Господин Пилсаро е, ще замества господин Братфорд от имата на социалистите и демократите. Господин Райсен замества госпожа Томашек от ЕКАРЕ и е, е, госпожа госпожа Камп замества е, господин Фераре от името на групата ГУЕ. Може би има и други заместници. Да, искам да съобщя, че в групата на социалистите има друг заместник на пълноправен член. Николас Гонзалес Касарес е заместника за пълноправния член Вортоло. Така че има двама заместници на пълноправни членове от името на социалистите за днес. Председателя, благодаря. Има ли други съобщения за заместници от името на друга политическа група? Господин Хан. Ричард. Тюн Мемори, който е заместник член на комисията в, по принцип, също ще бъде заместван и би следвало да седи отляво от мен. Това са необвързаните, нали? Добре, има ли съгласие от е, страна на заинтересованото лице. Добре, ако е, няма други съобщения за заместници, следващата ми задача е да проверя дали е на лице кворум. И ясно е, е, че кворум е на лице. Необходима е една четвърт от членовете на депутатите, седем депутата. кворум е на лице. И така, е, моля за съобщаване на кандидати за председател на групата. Господин председател, е, групата Обнови Европа е, предлага господин Крис Дейвис за председател на Комисията по рибно стопанство. Председателя, благодаря. Е, има ли други кандидатури? Ако няма, то тогава искам, трябва, трябва да попитам кандидата, съгласен ли е да бъде кандидат. Да, господин председател, за мен е удоволствие да изразя съгласието си с това да бъда, за това да бъда кандидат Председателят, тъй като има само един кандидат, можем да го изберем с ръкопляскания, освен ако една пета от членовете на комисията, т.е. пет депутата, възразят е, и поискат избор е, с тайно гласуване. Тъй като не виждам искания за тайно гласуване, мога да обявя Крис Дайвис за председател на нашата комисия. И го каня е, да дойде тук на председателското място. Благодаря ви. За мен беше удоволствие да бъда изпълняващ длъжността на вашата комисия. Благодаря ви, че толкова добре се държахте. И така, колеги, ето ни най-малката комисия в най-голямата зала. За последен път виждаме толкова голямо пространство за нашата комисия. Знам, че има доста новоизбрани депутати. Не, мисля, че е, трябва да бъде ясно за тях, е, че е, Кодо Корента е ръководител на нашия секретарят. Екипа е доста многоброен важно е да се знае кой всъщност осъществява ежедневната работа на тази комисия. Има 17 новоизбрани депутати от общо 28. Искам съвсем накратко само да ви кажа, е, че е, през последните години тази комисия е свършила много добра работа. Насърчила е устойчивостта на запасите в много морета. Предстои ни обаче доста работа. Надявам се, че през следващите години ще можем да работим съвместно, за да постигнем повече риба за бъдещето и нарастваща, но сигурно рибно стопанство в целия Европейски съюз. Разчитам на вас. И така, мога ли да пристъпя към следващата точка? а, именно е, избор на първи заместник-председател. получили ли сме кандидати? Благодаря. От името на Европейската народна партия искам да предложа господин Ван Дален за първи заместник-председател. Питер Ван Дален. Питер Ван Дален. Има ли а, а, господин Ван Дален, съгласен ли сте да бъдете кандидат? Да, господин председател, съгласен съм. Има ли други а, е, кандидатури? а, тогава с ръкопляскания. Избрал сте. така, тъй като имаме мъж председател и мъж първи заместник председател, тъй като трябва да се въведе разнообразие, аз се надявам това да бъде отразено при следващите кандидатури. Виждам ли кандидат за втори заместник председател? Да, благодаря. Групата Обнови Европа има удоволствието да предложи Сорен Гадо Съгласен ли сте? Е, да, съгласен съм, господин председател. Има ли други кандидатури за втори заместник председател? Отново, с ръкопляскания. You are elected. Thank you. I seek nominations for the position of third Има ли кандидати за втори заместник председател, трети заместник председател? Bueno, quería en primer lugar darle... Най-напред бих искала да ви поздравя, Дейвид, за избирането ви и да ви пожелая успеха. И искам да направя едно послание към Народно на Обединеното кралство – много харесваме британците, но още повече харесваме Европа, така че моля ви да изпратим едно положително послание към британският народ с избирането на британец за председател на тази комисия. Предлагаме господин Джузепе Валдино за трети заместник председател на тази комисия. Thank you, Mrs. Благодаря ви, госпожо Гилера. Действително, аз съм британец, който дълбоко вярва в Европейския съюз и прави всичко възможно да насърчи страната си да остане в Европейския съюз и да не напуска на 31 октомври. So we have received a и така, чухме кандидатурата за поста трети изместни председател. Приемате кандидатурата? Да. Благодаря ви. Има ли други кандидатури? Не. Добре, тук също избираме с ръкопляскане. Oh, elected. each other. I think that's already. Where are you from in Croatia? I'm from Vukovar. From Vukovar. Vukovar. Oh, it's a long way from the coast. I remind you again. Отново ви припомням, че имаме нужда от равенство на половете и обявявам поста четвърти заместник председател. Има ли кандидатури? Да, скъпи колеги, с удоволствие и чест ви представям кандидатурата на госпожа Розана Конте. Освен с личните си качества, тя ще допринесе за работа на тази комисия и за факта, че е жена. Thank you. Mrs. Conte, do you accept the nomination? Приемате ли кандидатурата? Да, благодаря ви. Are there any other nominations? Има ли други кандидатури? Господин Миямо, от името на НДП бих искала да представя госпожа Клодия Монтел Дехерес за четвърти заместник председател. Приемате ли кандидатурата? Да. В такъв случай имаме две кандидатки. В такъв случай ще гласуваме с тайно гласуване. Ще ви трябват картите за гласуване. Има ли нужда да ви обясня как работят а, машините? Аз лично давна съм използвала такава устройство. От 5 години. Right. So I understand to, um... И така. За да гласувате, трябва да натиснете или зеленият бутон за госпожа Конте, или червеният бутон за госпожа Монтега. Нали така? И така, зеленият бутон за госпожа Конте, червеният бутон за госпожа Монтего. The vote is open. Моля, гласувайте. Has everyone voted? Всички гласуваха. Прекратете гласуването. госпожа Монтеро спечели. Моля, заемете мястото си.